Предстои ни много важно гласуване. Колежанки и колеги! Уважаеми колеги, след а, минутка ще започнем с гласуването. Моля да заемете местата си. I would like to ask you, colleagues, отново искам да ви помоля, колеги, да преустановите разговорите и да заемете местата си. Колегс. Proszę Państwa, posiedzenie zostało wznowione. Dami i господа, Обявявам заседанието за подновено. Преминаваме към гласуване. Според дневния ни ред предстои гласуване по проекто резолюцията за промененото рамково споразумение между Европейския парламент и комисията за следващият мандат. Бих искал да попитам кой е за проекто резолюцията. Кой е против? Въздържали се? Благодаря ви. Резолюцията е прията. Дами и господа, сега бих искал Proszę teraz przewodniczącego komisji. Бих искал да помоля председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо да направи изказване. Благодаря, господин председателю. Преди няколко месеца в политическите ми насоки, тук в пленарна зала, аз предложих специално партньорство между Европейския парламент и комисията, който да бъде издигнат на нови равнище. Искам да развием по-нататък нашите отношения по положителен начин, като отчитаме Лисабонския договор и общото нежелание да работим заедно за Европейския съюз. През последните месеци аз водих задълбочени дискусии с екипа на господин Лене, по промяната в рамковото споразумение. Искам да се възползвам от тази възможност, за да им благодаря за задълбочените дискусии и за конструктивния им подход. Аз съм удовлетворен, че сега постигнахме общо съгласие по принципите, за... които ще ръководят нашите взаимоотношения през следващите 5 години. Те ще зачитат институционалния баланс, така както е определен в договорите. Като председател на Европейската комисия, аз ще следвам принципите, заложени в резолюцията, която току-що гласувахте. Те ще ме ръководят а, при работата на новия колегиум. С приемането на тази резолюция с толкова впечатляващо мнозинство, аз съм убеден, че поставяме здрава основа за засилване на взаимоотношенията ни. Нашите две институции, както и съвета, ще се сътрудничат и аз действително се надявам, че съвета ще се присъедини към нас в тази обща рамка, за да работим съвместно за гражданите на Европа. Ако одобрите колегията на членовете на Европейската комисия от страна на комисията ще работим за промяна в рамковото споразумение. Аз съм убеден, че тези преговори ще преминат успешно и бързо. Благодаря ви, господин председател. Благодаря много за изключително положителния подход към преговорите. Искам от името на всички ни да ви благодаря, да благодаря на нашия екип за преговори. Господин Лене беше председател на този екип. Искам да благодаря на всички колеги, които бяха толкова силно ангажирани в преговорите. Well, uh, have... Колеги, ние нямаме все още законодателна инициатива на базата на Лисабонския договор, но имаме обещание от страна на комисията. Ще имаме въпроси към комисарите, към председатели на комисията. Ще отправяме също покани за взаимно участие в заседание. Също ще имаме общо сътрудничество с националните парламенти, което е изключително важно при прилагането на принципа на субсидиарност. Ние се нуждаем от оценка на въздействието, за да видим дали това ще е възможно. И се радваме, че това е записано в споразумението ни. Ние всички се надяваме, че ще създадем всичко необходимо, за да можем да работим за европейските граждани. Сега прекратяваме заседанието до 13.30.